sehr verehrte Kollegen, sehr verehrte Kolleginnen, äh, Frau Ford ist noch immer verhindert, äh, deswegen darf ich heute. Добър ден. В началото днес ще ръководя заседанието. Първо искам да поздравя всички е, с добре дошли на нашето заседание. Радвам се, че комисар Бенковска е сред нас и също така се радвам, че отново имаме възможност да проведем дискусия заедно с нея, защото има много неща, които се случват на вътрешния пазар и бихме искали да ги обсъдим. Да обсъдим по-точно каква е работната програма на Европейската комисия, как е, се е развила, за да видим какво Европейската комисия в бъдеще ще ни предложи като теми, респективно законодателни текстове се подготвят в момента, като ние приемаме, че ще ги получим. Не сме ги получили още към момента обаче. Затова мисля, че е важно да поговорим и по тази тема, както и за приоритетите за 2017 и 2017 година, за да видим дали нашите очаквания като членове на парламента, като представители на европейските граждани – се отразяват в тези програми. Затова не искам да губя повече време, давам думата веднага на госпожа Бенковска. Благодаря ви, госпожо председател, почитаеми депутати. Отново ви благодаря, че ме поканихте. Мисля си, че моментът е наистина много важен защото сме стигнали и комисията и парламента до средата на своя мандат от е, гледна точка на законодателството. Две години и половина е много кратък срок. Така че днес бих искала кратко да говоря за напредъка по ключовите инициативи, но също и по някои инициативи, свързани пряко с работата на вашата парламентарна комисия. Ще искам също така да обсъдя с вас за предстоящите предложения и досиятата, по които вече се води работа. Остава да извършим много работа заедно през нашия мандат, както знаете от самото начало – и вие и аз се съсредоточихме върху много практически мерки, които надявам се ще доведат до положителна промяна за нашите граждани, нашите дружества. Нека да започнем първо с стратегията за единия пазар. Намираме се на прав път. Комисията вече изпълни половината от обещаните инициативи и останалите ще бъдат изпълнени до края на годината. Това най-ясно се демонстрира от пакета за услугите. По-рано обсъждахме с, с вас този пакет, разказах ви подробно за него. Това предложение се средоточава предимно върху изпълнението, по-скоро не толкова върху радикални нови стъпки. Не мога да кажа, че това е нещо много амбициозно, но така или иначе си поставим определени цели. Става дума за гарантиране на правна сигурност за доставчиците на услуги, за лицата, упражняващи различни професии, свързани с услугите и потребителите. Целта на този пакет е да се предотврати създаването на нови бариери, особено в областта на регламентираните професии. Надявам се, че ще разгледате тези предложения без отлагане и приветствам приоритетния характер, придаден от Малтийското председателство на този пакет. Също така много внимателно се запознах с мнението на заинтересованите страни. Слушах ги внимателно. Смятам, че намерихме добър баланс – за да можем да предложим нещо наистина полезно на доставчиците на услуги и от жизненно важно значение е приемащите и изпращащите държави и членки да могат да вземат бързи решения за издаване на разрешително тяхното признаване. Знам, че това предложение е много аспектно, сложно, но също като е пряко свързано с практиката. Разчитам на вашата подкрепа и Малтийското и предстоящото естонско председателство, надявам се, ще намерят подходящи решения. Може би трябва да спомена тук и нашия подход към економиката на споделянето. Знаете, че вместо законодателство, което отнема години, възприехме подхода на много практични е, приложими на практика насоки и активно наблюдение, което продължава, проучвания, срещи за заинтересованите страни. През февруари, може би и ви казах за това, започнахме нов проект за сектора на краткосрочното настаняване. Започнахме подробно да проучваме този сектор от гледна точка на економиката на споделянето. защото това отговаря на нашия подход. И искаме да гарантираме възможност за обмен на най-добра практика между държавите членки, включително и представителите на органите за местно самоуправление и органите на регионално управление. Обсъждаме с тях тези въпроси. Вслушваме се и в гласа на различни представители на сектори в економиката, на работодателите, гражданите, потребителите, Както сме говорили преди за това, Европейския съюз трябва да може да отчете създаването на този бизнес модел, защото ако не го направим сега, след 5 години ще се оплакваме, че Европейският съюз е изгубил економиката на споделянето. Разбира се, наясно сме с различните проблеми в сектора и около него. Трябва наистина да продължим да напредваме в обсъждането. Приветствам. Данти. И приветстваме вече извършената работа от вас. С нетърпение очакваме вашия доклад. Знаете, че когато няма законодателство в дадена сфера, можем да потърсим практически решения. И тук един пример е блокирането по географски принцип – защото в тази област имаме нужда от ясна правна уредба. Искам да ви благодаря и специално искам да благодаря докладчика Ружатун, чийто доклад беше одобрен днес. Мисля си, че има широко съгласие за това, че трябва пряко да бъдат забранени някои явни пречки и явно дискриминационни дейности, но е необходимо да се гарантира повече правна сигурност за търговците и да се спазват основните принципи за недопускане за дискриминация. Разбира се, не трябва да забравяме за пречките пред малките и средни предприятия и микропредприятията да извлекат полза от единния цифров пазар, особено като си им предвид, че те като потребители са в слаба позиция. Очаква се през следващите седмици да започнат тристранните преговори. Комисията ще действа като един справедлив, независим посредник и ще работим по това и през предстоящото лято. И искам високо да оценя отново дейността на тази комисия и докладчика на вашата комисия за подкрепа на нашето предложение. Малтийското председателство се стреми през юни да се одобри на съвета обща позиция и надяваме се, че а, това законодателство ще бъде прието до края на годината. Обаче смятаме, че що се отнася до по летните пратки трябва да четем, че у нези, които са с по-висока стойност, с по-висока обивена стойност и други, е, могат да се доставят по-бързо и съответно на по-висока цена. Но не всеки иска да даде повече е, възможност за избор на потребителите и доставчиците на колетни платки и пратки и не всеки иска е, доставчиците на колетни пратки, да разпространяват, да разширяват дейността си така, че тя да надхвърля националните граници. Необходимо е да се предотврати и да се предвиди всичко, което пречи на нововъзникващите предприятия да се създават и да работят и да растат. Искам да говоря сега за някои от предстоящите предложения утре ще внесем официално пакета за по-добро съответствие и подпомагане. Първо предлагаме информационен инструмент за единия пазар, краткото му наименование е СМИТ. Това ще позволи на комисия да получава информация пряко от дружествата в ситуации, в които надежни данни ще ни помогнат да постигнем важните политически цели за Европейския съюз този инструмент ще се използва само в много тясно определени изключителни обстоятелства. Второ, един цифров портал ще събира цялата необходима информация за правата и националните норми в Европейския съюз, необходими за гражданите и предприятията. Това ще се опира върху вече съществуващи сайтове, например Your Europe. Също така възнамеряваме да укрепим Солвит чрез план за действия с три основни цели. Подобряване на качеството на Солвит, популяризирането на Солвит чрез по-лесното му намиране в интернет и популяризирането на Солвит чрез повишаване ролята му при изпълнение на правото на Европейския съюз. По този начин Солвич ще бъде по-полезен и по-видим. А също така през лятото ще внесем две проекто законодателства, два проекта в областта на законодателство за подобряване на пазара на стоки. По първата инициатива тя е свързана с взаимното признаване предлагаме някои свързани с практиката подобрения. Втората инициатива е свързана с съответствието и осигуряване изпълнението предвид това, че много продукти на пазара на Европейския съюз не отговарят на правилата. Ще направим така, че е по-лесно да се разкриват продукти в несъответствие – и съответно да може да се действа по-бързо. Ще работим и в областта на обществените поръчки, ще направим равносметка на сегашната ни ситуация, ще набележим пътища на прета. Ще разглеждаме такива критерии, които, такива критерии, които са свързани с устойчивостта, например. И ще се стремим също така да допринесем за целите на растеж и създаване на работни места. Ще въведем повече прозрачност и професионализъм, за да докажем нашите граждани, че се стремим за това парите от публичния сектор да се използват максимално добре, максимално ефикасно и при пълна подотчетност. И накрая ще внесем пакет за сектора на търговията на дребно. Това е изключително важен сектор – в който в момента се наблюдават някои тревожни тенденции, свързани с неоправдани нови ограничения. И накрая няколко думи, няколко думи за някои досиета, които знам, че са от особен интерес за вас. Преди всичко интелектуалната собственост. Надявам се, че в скоро време ще влезе в сила единия патент за Европейския съюз. А това се надявам да стане тази година. Обединеното кралство и Германия вече финализират процес на ратификация. Също така можем да очакваме, че някои от частите на споразумението ще могат да започнат да се изпълняват практически веднага. Протокола за временното прилагане трябва да влезе в сила още до края на следващия месец, но сме загрижени от това, че има, макар и малък, но все пак брой държави членки, които не са дали своето съгласие. За това настойчиво ги призовавам да действат максимално бързо, но както вече казах, Обединеното кралство и Германия вече приключват ратификацията по защита на правата на интелектуална собственост. В момента извършваме преглед на правната уредба и финализираме вече този процес. Също така по одобряване на типа трябва да гарантираме това, че скорошния скандал с емисиите няма да се повтори. Всички сме съгласни, че необходимо е да се гарантира необходимия надзор – на нивото на Европейския съюз. За това приветствам високото ниво на амбициите, изразено от Европейския парламент и ви насърчавам да започнете тристранните преговори колкото се може по-бързо. Разбира се, от наша страна ние ще положим максимални усилия, за да гарантираме бърз напредък. А трето, торовете. Бих искала да благодаря на тази комисии, особено на госпожа Голпелца за нейния доклад по това сложно досие. Вие знаете, че много, я... че е много важно да има ясни изисквания към етикет, етикетирането, преди това ясни дефиниции. Необходимо е също така да бъде сведено, сведена нормативната тежест до минимум. Съгласна съм, че трябва някои от аспектите на хармонизация да бъдат факултативни, така че да се отчитат различията в регионите и държавите. Обедена съм, че преговорите могат да бъдат финализирани бързо. И накрая в областта на отбраната знаете, че придаваме голямо значение на сътрудничеството в областта на отбраната. Знаете за дейността, която извършваме по плана за действие в областта на европейската отбрана. В центъра на тази дейност е да се насърчи сътрудничеството а, чрез Европейския фонд за отбраната. И тук ще разглеждаме два аспекта – научно-изследователска и развойна дейност и също така дейността свързана с боеспособността. Работим в тясно сътрудничество с държавите членки, за да разработи предложение за сектора или раздела, който е свързан с боеспособността и очакваме това да го обявим официално в началото на юни. Много съм благодарна на вашата комисия за ценния принос. През изминалите две години и половина работихме добре и Очаквам вашите въпроси надеждата, че ще мога да отговоря. Е, Благодаря, госпожо комисар, за вашето изказване, което ще ни помогне да получим повече яснота не само за това, което тече в момента, но и каквото очакваме в бъдеще. Има доста неща. Посочихте някои точки, които са обект на много противоречива дискусия. Имам предвид е, пакета за вътрешния пазар е, е, и карт, електронната карта и други неща. Ние сме за това, за да водим дискусии и да видим какви положителни решения можем да вземем накрая. За ваша информация, днес преди обед в комисията гласувахме по геоблокирането по тази тема и смятам, че имаме много добра основа за преговори които всъщност ще продължават предложение или по-скоро продължение на предложенията на комисията и разширяване на приложното поле. Аз мисля, че това беше абсолютно необходимо. Освен това, ние посочихме и по-скоро гласувахме, казва председателката, да предоставим мандат на госпожа Тун и тя да може веднага да встъпи в преговорите. Това е тема, която вълнува много граждани. Имам предвид как е, стоките и услугите не могат да бъдат използвани поради е, блокиране на интернет. Смятам, че наистина е нещо добро да постигнем напредък по този въпрос. Предлагам първо да изслушаме координаторите – Господин Шваб от НП, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че сте тук при нас. Както госпожа Гепхард вече заяви, днес гласувахме по едно важно досие. Вие го внесохте в парламента преди време малко закъснях, защото Малтийското председателство искаше да разговаря с мен относно пакета за услугите. Този пакет е много важен за вътрешния пазар. Обсъждаме го в момента. Искам да кажа от името на НП, че сме ви много благодарни за това, че настоявате да се приеме законодателство за единния пазар в области, където рамката, за съжаление, не функционира както трябва или пък не е пригодна за целите. Госпожа Гепхард каза, че ще има трудни дебати. Това е несъмнено. Мисля, че както успяхме през 2006 година с директивата за услугите, а, така и сега ще успеем. И искам да ви окоръжа е, вкарайте, моля, единния пазар във всички политики и области на Европейския съюз. Председателката. Преди да дам думата на господин Данти, искам да поздравя група посетители в нашата комисия. Това са студенти от университета Кембридж, представители поканени от председателката госпожа Форд. Тя днес не присъства тук, защото участва в предизборната кампания. Знаете, че се предвиждат избори през юни в нейната страна. Радвам се много, че сте сред нас, защото да се следи какво се прави в Европа, трупането на личен опит помага много по-добре да се разбере какво се случва наистина в Европа, отколкото ако го научавате от учебниците. Радвам се, че сте тук. Сега, господин Данти, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за това, че ни уважавате с вашето присъстване. Нямаме достатъчно време за обмен на идеи по тези толкова важни и интересни теми, но все пак искам да посоча някои неща. Едно досие, а именно новия пакет за услугите, Всъщност това е най-важното досие и то се отразява в медиите. Става дума за комплексен пакет, който е много сложен и в съвета няма единно становище по него. Ние ще из извършим нашата част от работата, обаче някои неща трябва да бъдат изяснени. Например, широкото приложно поле. То ще увеличи във всички случаи административната тежест. Необходимо е да се извършват уведомявания не само от държавите членки, но от органите на местната и регионалната власт поради което ние желаем да отделите специално внимание на този пакет. Превентивният контрол от страна на комисията естествено е деликатна тема, защото там става дума за суверенитет, за способност на една държава членка да действа самостоятелно и да приема правни актове, независимо от е, оценката на комисията. Естествено, ние знаем, че трябва да се ускорят нещата в някои сфери, че е необходима правна сигурност в особено чувствителните области, но трябва да направим това много бързо. Както казах, ние ще извършим нашата част от работата. Второ, вие говорихте за економиката на споделянето. Аз съм докладчик по това досие. Следващата седмица ще имаме възможност да представим окончателния текст мисля, че комисията ще го приеме. Искам да ви благодаря за всичко, което казахте тук. Радвам се, че комисията много интензивно работи в тази сфера за извършване на оценка на економиката на споделянето и за намиране на правилни решения. Аз искам особено внимание да се обърне внимание на един аспект, който е неотложен и който изисква повече сигурност. И тук комисията играе важна роля. Искаме да разберем как е, може да се направи ясно разграничение между тези, които работят професионално в тази сфера и тези, които не работят като професионалисти в нея. Необходими са ни прагови стойности, необходими са ни критерии, необходими са ни величини, които да са общо валидни за всички. Необходими са ни по-ясни насоки от комисията, за да знаем кой работи щатно в тази економика на споделянето и кой не. Заедно с органите на местната власт, с общините, ние трябва да разработим полезни критерии за доброто функциониране на вътрешния пазар в тази сфера на економиката. И накрая, съвсем накратко, искам да припомня, без е, да навлизам в подробности, със сигурност си спомняте за нашата дискусия по географските наименования за сълскостопански продукти. Е, това също е много важна тема. Знаете, че тук трябва да се постигне напредък. Председателката госпожо Бенковска, ако сте съгласна, аз ще дам думата на тримата координатори е, от останалите политически групи, е, преди да ви дам думата. Господин Логигарц от АУТА. Much, And... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря за това, че е тук, че отдели от ценното си време. Това е моето първо заседание, е, на което вие сте поканена. Ще говорим за вътрешния пазар. Предишните двама оратори говориха за пакета за услугите. Аз съм докладчик по директивата за така наречената електронна карта. Току-що проведох среща с много заинтересовани страни. Днес, след обед се случи това и останах с впечатлението, че задачата ми няма да е толкова лесна. Поне смятах, че е лесна тази сутрин. Темата е изключително проблемна. Чух представители на германската строителна индустрия. Те ми казаха, че имат категорична позиция и можем да очакваме разгорещени дебати. Въпросът ми е много прост. Говорихте за застрахователната и строителната индустрия в рамките на това предложение. Защо говорихте точно по тези аспекти и ако се окаже по време на дебатите, че индустрията не иска да участва и сметне, че тази електронна карта е нещо много трудно смилаемо, можем ли да допуснем, с цел да се приеме предложението от другите отрасли, да има някакви специални условия за строителната индустрия. Защото, доколкото чувам за тях, това е нещо напълно неприемливо. Благодаря, госпожа Реда. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за това, че поддържате тесни връзки с нашата комисия. Започвам с така нареченото геоблокиране или блокиране по географски принцип. Направихме сериозни промени в текста, включително а, и включването на аудиовизуално съдържание, което не е защитено с авторски права. Това е нещо много важно за потребителите. Искам да попитам дали комисията е готова да подкрепи парламента в това му начинание, тъй като предстоят преговори. Споменахте въпроса за одобрението на типа. Мисля, че в тази връзка трябва да се спомене и обещетението за потребителите. Знаете за скандала Дизелгейт. За разлика от потребителите в САЩ, потребителите в Европа не са били компенсирани защитите, които са понесли. Трябва да спомена и досието за сътрудничество в областта на защита на потребителите. Него ще го обсъдим с комисар Юрова. Там се предвиждат въпроси, свързани с обещетението при подобни щети като Дизелгейт. По отношение на доставката на пратки и колети, как ще гарантирате, че няма да има избиране на най-изгодната юрисдикция от частни оператори, които не се подчиняват на регламента за универсалните услуги? И накрая споменахте, че има меморандуми за разбирателство, относно а, интелектуалната собственост. Ще има ли оценка, а, структурна оценка, подобно на тази по директивата, въздействието върху основните права и приемането от страна на индустрията? От една страна меморандумите за разбирателство и корегулацията могат да са по-ефикасни, що се отнася до промяната на законите за интелектуалната собственост, но от друга страна трябва да се запитаме дали тези меморандуми по някакъв начин не приватизират а, прерогативите на законодателството. И накрая по отношение на новопоявяващите се компании. Благодаря ви за мерките, които комисията предприема, за да ги подкрепи. Кажете нещо за пилотните проекти, които бяха представени пред комисията за оценка. Тези пилотни проекти са насочени точно към подкрепа на новоплавяващите се компании. Как точно е, ще процедира комисията и каква подкрепа ще окаже? Господин Дайонг. Извинете, е, че ви давам сега думата, господин Дежан. Е, трябваше да ви дам по-рано, но все пак имате сега последната дума. Благодаря, госпожо председател. Виждам редица предизвикателства, които ни налага цифровия вътрешен пазар. Става дума за економически растеж в, економиче... в Европейския съюз. Това беше посочено от госпожа комисара. Това е важно и за вътрешния пазар. Мисля, че това стана ясно от е, изказванията, но все пак трябва да се спра на някои теми. Първо, изслушахме много предложения на комисията. Вчера разговаряхме по тези теми с комисар Ансип и когато погледнем всички предложения, установяваме, че има известно фрагментиране по отношение на правилата и мисля, че за предприятията няма да бъде толкова лесно да установят връзката между правата на потребителите, платформите и така нататък. Искам да попитам госпожа Бенковска дали комисията е мислила, когато е съставяла тези предложения за тяхното практическо приложение. Всъщност предприятията трябва да знаят как е, лесно могат да прилагат тези правила и как да установят връзка между тях. След това цифровият вътрешен пазар Естествено, тук е, работниците, самонаети или не, трябва да бъдат взети предвид. Е, това е много важен аспект. И трето, когато има добре функциониращ е, вътрешен пазар, има ли достатъчно възможност за отделни предприемачи да заемат ниши от пазара, да речем търговци на дребно, които са важни за дадена държава, които обаче да могат да разкриват платформи за онлайн търговия. Е, просто тези социални и културни стойности, те дали са на лице, дали са спазени. Вие знаете, че аз винаги се интересувам и от практиките за обучение – Задавам си въпроса как ще изглеждат нещата по отношение на нелоялната конкуренция, ще има ли нови моменти в бъдеще, предложени от комисията сектора франчайзинг. Това също е тема, която представлява интерес за мен. Благодаря. Благодаря. Госпожа комисар, имаме наистина широк спектър от въпроси. Давам ви думата за отговор. Благодаря за всички бележки. Ще се опитам сега да отговоря. На всички тях. Надявам се поне. Нека да ви уверя, че аз самата и всички ние в комисията ще се опитаме да положим всички усилия, за да има единен пазар, поне за услугите. Знаем какво е положението с услугите. Аз мога да предогадя какви ще бъдат следващите въпроси към мен. Нека да кажа, че избрахме онези отрасли, които са най-важни. За строителството, за финансовите услуги ще говоря малко по-късно. Вероятно знаете колко труден беше разговора в колегиума на комисарите по всички тези въпроси. Може би не сме достатъчно амбициозни, но все пак направихме предложения, които могат да са от значение. Малки крачки напред. Не беше възможно да осъществим революция. След вашите разговори по този пакет, виждате и вие самите колко е трудно. Знаете, че имаме две жълти карти или два жълти картона от френския и немския парламент. Предстои ни много работа. Трябва да обясним на всички граждани, на всички парламенти в Европа, че искаме да отворим економиките по лека стъпка по стъпка. Отново казвам, не става дума за революция. Но предложенията ще внесат промени. Относно нотификацията, оповестяването на проекто мерки поне 3 месеца преди тяхното приемане. Мисля, че е много важно да се провеждат ефективни консултации с нотифициращата държава членка. Нека да ви кажа, че имаме подобна нотификация в сектора на стоките – до сега не е имало оплаквания за бележки, свързани с допълнителното административно бреме. Искаме да няма толкова много случаи на нарушения в последствие. Необходимо е да разговаряме с държавите членки. Необходимо е да им покажем в хода на законодателния процес, че нещо се случва. Естествено, ние няма да спрем работата просто така, Но когато създаваме предложения за закони, би трябвало да осведомяваме държавите членки и всички заинтересовани страни, че новото законодателство отговаря на принципите на единния пазар. Тоест не става дума за нещо ново. Този инструмент е същия както за сектора на стоките. И се надяваме, че просто чисто процедурно ще намалим броя на случаите, процедурите на нарушения в Европа относно економиката на споделянето. Започнахме разговорите възоснова на насоки от юни 2016 година. Знаете за онези прословути принципи. Сега разговаряме с секторите на настаняването. Естествено, позицията на съда ще бъде нещо като пътеводна светлина за нас. Досието се развива постоянно. Тук в залата има млади хора. Економиката на споделянето ще продължи да съществува имаме много проблеми, имаме неясноти по отношение на сектора на настаняването, например. Но, каквото и да се случи, ние трябва да действаме на европейско ниво. И ние предлагаме просто насоки, а не ново законодателство. Ние искаме да разговаряме. Въпросът е отворен. А темата професионалисти спрямо непрофесионалисти е а, е, сложна. Е, ще разговаряме с заинтересованите страни, съда ще трябва да се произнесе. Относно географските индикации за неселско-стопански продукти, опитахме се да разговаряме на няколко пъти по този въпрос. Географските указания за селско-стопанската продукция функционират много добре. Имаме оценка на въздействието относно прилагането им за не селско-стопанска продукция. Когато се появят заключенията на оценката на въздействието, ще имаме вероятно и по-конкретно предложение за тези продукти. Относно електронната карта, мога да кажа само едно – защо избрахме секторите на застраховането и строителството? Защото те имат най-голямото економическо въздействие върху единния пазар и върху европейската економика. Повечето от пречките са в тези отрасли. Казвам повечето от пречките. Естествено, проблемите не можем да ги премахнем от днес за утре. Трябва да имаме достатъчно данни, трябва да направим подробно проучване на положението. Това са двата отрасъла, в които има достатъчно много пречки. Естествено, електронната карта е хоризонтален инструмент. Може би, когато вие разговаряте с вашите събеседници, ще се опитате да ги убедите и ще им дадете ценна информация – защото поне според мен този инструмент е изключително ценен. Отново казвам, той също не е революционен, но води до промени и тук трябва да се ангажират и изпращащата и приемащата държава членка. Отново казвам, не става дума за прилагането на принципа страна по происход. Ако обаче не работим с а, секторите на застраховането, на финансовите услуги, на строителството, няма да имаме никакво въздействие върху економиката. Относно блокирането по географски принцип. Знаем, че правилата, свързани с услугите бизнес за бизнес, бяха изключени от е, предложението. Това е жалко. Жалко е за малките и средните предприятия. Ние сме съгласни в това отношение. А що се отнася до а, е, аудиовизуалните услуги или не аудиовизуалните услуги, по-скоро – и авторското право за тях. Да се надяваме, че има такива бизнес модели, такива приходи, че те ще успеят да оцелеят. След няколко години ще имаме преразглеждане и да се надяваме, че ще внесем необходимите промени, ако има нужда от такива. Относно пакетите, е, колетите, пратките, разговаря се за достъп до мрежата до мрежата на националните почтенски служби. Ние смятаме, че би било ценно да има по-голяма конкуренция. Ако няма достъп до мрежите на почтенските служби, ще трябва да има оценка от страна на националните регулатори. На какво не съм отговорила? Компенсациите. Обещетенията, естествено. Обещетенията за европейските потребители – Вероятно знаете, че миналата седмица председателя Юнкер отговори на писмото на изпълнителния директор на Volkswagen и тона на писмото е същия както преди. То е същия както нашия, моя и този на комисаря Юрова. Нямаме инструменти за действие, но в дългосрочен план – онова, което се случва, ще навреди на тази толкова голяма европейска компания. Volkswagen е най-голямата автомобилна компания в Европа и тя би трябвало да третира европейските потребители не по същия начин, както в САЩ, защото нашето законодателство е по-различно, но те би трябвало да, да обмислят нещо подобно. Разбрах, че в страни от обещетенията към американските потребители, те са платили компенсации в рамките на някои щати, значи 40 милиарда са обещетенията в САЩ, а в Европа възлизат на нула. Така че аз и комисар Юрова имаме мнение по този въпрос. Ние искаме да подкрепим европейската индустрия, включително Volkswagen. Автомобилната индустрия е важна част от европейската промишленост, но така не се прави. Много добре знаете каква е моята позиция. А относно новопоявяващите се компании, две трети от нашите действия, не мога да ги определя като законодателни предложения задължително, но две трети от нашите действия са насочени в тази връзка има голям интерес от страна на държавите членки, от страна на Малтийското председателство. И последния въпрос – нелоялните търговски практики. Ще има последващи действия спрямо вашия доклад от юни 2016 година. А по отношение на веригата на доставки на храните, моите служби ГД Грой, ГД Агри работят заедно в рамките на форума на високо ниво. В рамките на следващите няколко седмици ще има развитие по въпроса. Ще има задълбочена оценка на въздействието. В някои държави членки темата се дебатира усилено. Аз и комисар Хоган отдаваме приоритет на този въпрос. Това май са отговорите, които исках да дам сега. Точно по този въпрос не отговорих подробно. Ще ви изпратя писмени отговори. Много добре, ще бъде много мило от ваша страна, ако го направите. Имам огромен проблем. Остават ни още 10 минути, а имам 7 оратори, които са се записали в моя списък, поради което предлагам да закрия списъка на изказвания и ви моля всеки да се изказва за една минута, за да може госпожа комисаря да има време за отговор. Госпожа Яконсари. Благодаря. Госпожо председател, искам да продължа темата с електронните карти. Аз съм докладчик сянка по тази тема. Чух много различни неща. Срещах се и с работодатели, с синдикати, с малки и средни предприятия и няма никой, който би искал да защити тази идея. А вие сега казвате, е, че вие сте намерили баланс. Бих искала да знам какъв точно е този баланс. Още един въпрос. Госпожо комисар, и слушахте ли мнението на заинтересованите страни преди да внесете предложението, защото има огромна съпротива срещу тази идея? Искам да чуя вашето мнение по това. Благодаря. Мисля си, че може би ще има други въпроси по тази тема. Господин Коферати. Благодаря. Благодаря на госпожа комисаря за това, че е тук сред нас и участва в дискусията. Искам да чуя вашето мнение за съразмерността, за пропорционалността, защото в директивата се предвижда тест за пропорционалност. Дали държавите членки могат да установяват правилата които ограничават достъпа и да регулират е, всичко, като установяват критерии за е, изпълнение на различните дейности. Задавам си въпроса дали предложението на комисията наистина съответства на тези изисквания. Според мен не е непременно, защото е, то е малко ефективно и не помага на държавите членки да пристъпят към действие. Имам предвид регулиране на правилните професии. Това е моето мнение. Искам да чуя и вашето, защото според мен тук трябва да се направи нещо, тъй като това ще бъде една от чувствителните теми в бъдеще. Господин Ван Нисторой. Благодаря, госпожо председател. Аз ценя много вашата работа. Искам да се спра само на една точка. Ние винаги гледаме към бъдещето, но като погледнем към миналото, например, процедурите за нарушаване на обществени договори, на основните договори, вие не искате да има много такива. Да, обаче е, виждате, че на вътрешния пазар е, все пак има някои проблеми. Имам е, доклади от фармацевтичния сектор в Унгария. Там се вижда, че са сключвани споразумения е, оговорки, които не са спазени. Всички чуждестранни предприятия е, са били подложени на натиск да напуснат и беше започната процедура по нарушение на основните договори, която се води сега в е, комисията и е странно, че се твърди, че тази процедура ще бъде прекратена, ако наистина ние действаме така, смятам, че вътрешния пазар няма да може да изпълнява функциите си. Благодаря. Много благодаря. Съвсем накратко по законодателството за одобрение типа и вие казахте, че може много бързо да започнат преговорите с съвета. Това е така. Ние сме готови. Сега чакаме съвета. Те са тези, които носят отговорност за протакането. Съгласна съм с вас. Трябва да се изпратят същите сигнали до съвета. Съвета трябва да финализира своята позиция, защото трябва да действаме по цялото законодателство и трябва да действаме не само, що се отнася до обещетението за потребителите, но и цялостната система за контрол. Госпожа Андерсон. Благодаря, госпожо комисар, за вашата подкрепа за преодоляването на проблема с трансграничното изпращане на колетни пратки и разбира се повече ефикасност, повече прозрачност и по-достъпни цени. Всичко това са правилни цели. Но това, което вие казахте по член 5, за мен не е ясно как може надлежно да прецените ценовата достъпност, предвид това, че има много различни потребители, дружества, потребители, включително потребители с увреждани или живещи в отдалечени региони. Защо не въведете един критерий, който ще позволи да се преценява от самото начало достъпността на цените? Сегашната формулировка ще позволи да се направи оценка само възоснова на информацията, която вие вече сте събрали от доставчиците в публичния и в частния сектор. За повечето от нас, ако наистина ни е грижа за малките средни предприятия потребителите, това е важно. Искам да кажа нещо за правата на потребителите. Не става дума само за цени. Тук имам един пример от реалния живот, за една поръчка през границата и на мен ми беше доставена тази пратка през прозореца. Става дума не само за цените, а за добри условия като цяло за потребителите. Госпожа Розиер. Благодаря, Евелин. Благодаря, госпожа комисар, за вашето присъствие. Аз е, ще е, говоря малко по-бързо, ще се опитам да бъда кратка. Сега, пакетът за услугите, наистина въпросът, който се поставя по този пакет е дали наистина е необходимо да се създава такъв нов инструмент, въпреки че към момента ние не сме е, изпълнили сега действащите инструменти. Е, що се отнася до уведомяването, тук е, наистина има много големи разлики между държавите членки. Например, държави членки, които е, изпращат малко уведомления, други е, уведомяват коректно. И наистина трябва да се ускори работата и е, смятам, че е, трябва да се знае, че държавите членки трябва да спазват своите задължения. По отношение на ИКАР наистина трябва да се позволи е, мобилност и е, трябва да си зададем въпроса дали е, ново е, електронно приспособление ще улесни нашата работа и защо ние не улесним всичко това. И последно аз знам, че ние е, от месеци говорим по тази тема, е, може би около 10 месеца. Говори се за стратегията за вътрешния пазар. Е, ние чуваме непрекъснато неща в тази връзка и те се очаква тази информация, имам предвид, се очаква от е, малките и средни предприятия. И всъщност 24 е, години от началото на процедурата е това. И всъщност това са малки и средни предприятия, които очакват, така че много ви моля, е, дайте по-точен график за работата, така че да се улесни съдбата на малките и средни предприятия. Председателката, съжалявам, че времето е толкова кратко. Госпожа Кораца Билт. Ще бъда много кратка и ще говоря бързо. Извинете къснението, Бях председател на изслушване в друга парламентарна комисия, на която съм председател. Разбирам ваше стремеж да се окаже натиск срещу държавите, че върху държавите членки да бъде а те мотивирани повече да действат по-бързо, особено когато става дума за електронната карта, когато става дума за услуги в строителството. Ние знаем, че има толкова много правни пречки. Например, изискват се 60% акции в архитектурно бюро, за да може да се установи някой и да започне да практикува като архитект друга държава членка. Защо предложението на комисията не включва също така непропорционалните изисквания в законодателството, които трябва да бъдат премахнати, например, притежаване на акции или дял от капитала, защото има факти, че има такива изисквания, които са неоснователни и непропорционални. И те дори са част от стратегията за вътрешния пазар. И също така по въпроса за изпълнението на действащото законодателство. Има оплакване, свързани с прилагането на директивата за електронната търговия и директивата за услугите. Вървят наказателни процедури. Искам да ви помоля настойчиво да ускорите тези процедури. Жалявам, <laughs> има обаче още двама оратори. Госпожа Шаранцова. You, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за това, че се срещате с нашата комисия. Искам да кажа, че когато разглеждам какъв е вашия портфел, виждам, че ви отговаряте за гръбнака на Европейския съюз и вие наистина трябва да работите много усърдно и да настоя другите да работят усърдно, за да имаме вътрешен пазар, защото хората очакват това от нас. Понякога много се притеснявам, когато виждам някое предложение, като предложението за директивата за командированите работници, които подкопават самите принципи на единия пазар. От друга страна, приветствам вашите предложения в областта на услугите. Може би те можеха да бъдат предложени по-рано тези законодателни инициативи, но се радвам да ги видим. Искам да говоря за прегледа на законодателството, нещо също важно за вътрешния пазар. Бихте ли казали какви промени предвиждате и какъв вид преглед на действащо законодателство предвиждате? Аз също също искам да направя един коментар като последна изказваща се в дискусията. Става дума за електронната карта, защото тя е обект на много оживена дискусия. Вие казахте, че ще представите този нов инструмент за подобряване на свободата на предоставяне на услуги. Аз мисля, че доставчиците на услуги ще бъдат улеснени е, с тази карта. Е, имаме обаче и системата AMI, е, имаме и европейския професионален паспорт от е, взаимното признаване на професионално образование. Това са три инструмента, които трябва да допълнят цялата картина. И си задавам въпроса, защо ни е необходим четвърти инструмент, след като тези три инструмента, с които разполагаме, не функционират добре, защо не ги усъвършенстваме, вместо да представяме още един инструмент, който всъщност ще увеличи объркването сред гражданите и доставчиците на услуги. Аз до сега не съм получила отговор на тази комисия и ще се радвам да го получа. Съжалявам, че е, трябваше на толкова много хора да дам за толкова кратко време думата, но исках е, всеки, който е, желая да се изкаже, да получи тази възможност, а сега вие е, сте изправена пред предизвикателството да отговорите на въпросите за две минути по възможност. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че вие Виждате, че в това обсъждане също така проличават различията, що се отнася до електронната карта и особено, що се отнася до реалното изпълнение на директивите, включително директивата за услугите най-вече, какви са затрудненията. Ние се стремим да предложим, що се отнася до електронната карта, само административно упростяване – Както някои от вас казаха, това е основата, гръбнака на европейската економика. Трябва да подпомагаме европейската економика, но също така чуваме от други колко сложно е това. Да отговоря на госпожа Кораца Бил. Да, наистина на първоначалния етап в нашето предложение всичко, което вие казвате, беше включени но дори колегията на комисарите не одобри това. Да не говорим за парламента и съвета в последствие. Искам да кажа само това, което вече казах. Аз искам това да бъде инструмент, който да приложим на практика. И имаше въпрос за това, кой ни подкрепя всички държави членки с изключение на Франция и Германия за момента. Така че 26 държави членки в момента ни подкрепят. Аз обсъждах с тях този въпрос по време на съвета. Франция и Германия ни дадоха жълт картон, но другите ни подкрепят и това е само малка стъпка. Но ако всички ние разбираме, че това е основата гръбнака на Европейския съюз, трябва да се движим напред дори с малки стъпки. Да, съжалявам, че нещата не са по-амбициозни, с по-широк обхват, така както беше в предишните ни предложения. Но моля също така, чуйте какво казват представителите на различните сектори. и слушайте това, което те казват по един разумен начин, защото много често обаче те искат протекционизъм. Чист протекционизъм, абсолютно неприкрит протекционизъм. Да, разбира се, слушайте какво ви казват представителите на секторите, но също така разберете какво е в основата на техните искания и оплаквания. Те просто не искат техните конкуренти да навлязат на техния пазар. Това е и нищо друго. По критерия за пропорционалност. Определено това не е инструмент за целите на регулацията – ние предложихме това, отчитайки изцяло правомощият на държавите членки, включително и да правят своя избор за нормативната уредба. Това е решение какво да бъде предмет на регулация от гледна точка на професиите. Това е решение на държавите членки. Разбира се, важно е да има факти, които да проистичат от цялостна проверка и оценка. Трябва да се отчита спецификът на всяка държава членка. Ние имаме над 4000 регулирани професии в цяла Европа. В някои държави членки има няколко стотици такива професии. Това означава, че има прекалено много регулирани професии в Европа, но не искаме да караме държавите членки да правят нещо, да дерегулират тези регламентирани професии, но да преценят дали всички тези професии трябва да бъдат регулирани, дали всички тези изисквания към регулираните професии са необходими. Ако намалим броя поне с 10%, вече само по себе си това ще бъде голям успех. There was a question about the, the Hungarian pharmaceuticals. Имаше въпрос за фармацевтичния сектор в Унгария. В момента водим диалог за съответствието с Унгария. Аз имам много категорична позиция. Аз трябва да обясня цялата национална и регионална специфика преди да преминем към пилотния етап и вече наистина наближаваме наказателната процедура. Госпожа Шалдемоза. А, тя не е тук. Да, съгласна съм с нея. И това, за това, за което тя говореше, одобрение на типа, не беше включено в програмата на Малтийското председателство. Аз лично помолих министрите в Малтийското председателство да включат тази тематика и да започнат да обсъждат одобрението на типа. Надявам се, че по време на Малтийското председателство тази тема ще бъде обсъдана. нищо, че в началото председателството не беше много заинтересовано от това. По колетните пратки наистина все още е много рано да се каже, тъй като тристранните преговорите първа са започнали. Днес се обсъжда проекто законодателството в съвета. Мисля си, че на един такъв ранен етап, разбира се, аз ще отчета всичко казано от вас. Аз съм убедена, че вие познавате това досие по-добре от мен – така че наистина отбелязах си много внимателно и ще отчета всичко, което вие казвате. Ние изслушваме всички мнения, ние искаме да насърчаваме, да утвърждаваме стандарти за качеството и искаме да имаме сайт за сравнение на цените. Но разбира се, въпросите свързани с защитата на потребителите са, много важни. Просто не искам да пълня с абсолютно всички теми това досие, но ще отчета казаното от вас взаимното признаване. Yes, yes. Uh, just one sentence because we will, we will propose, I know that we are running out of time. Uh, we were pr proposed, uh, I will, or we will table... Uh, ще има одобрение преди началото на лятото, по-скоро през юни, колегиума комисари ще одобри предложението за взаимното признаване, така че този регламент да бъде по- ефикасен. В момента вече сме на финалната права при обмислянето, предлагането на този инструмент. Ще ви предоставя повече подробности лично. Много ви благодаря. Извинете, че така пресрочих времето си, но винаги беше удоволствие. Венковска е суд. Благодаря ви, госпожо Бенковска. Аз също много съжалявам, че ви поставих под е, натиск по отношение на времето. Ще се радвам, ако в бъдеще имаме повече време за подобни дискусии, защото наистина има много неотложни въпроси. Благодаря ви все пак, е, че бяхте при нас. Може би един малък коментар в заключение. Да, две държави е, дадоха жълта карта. Аз е, също разговарях с представители на някои държави, които не са подали жълта карта, обаче не са съгласни с съдържанието, така че тук е, ще трябва да разграничаваме нещата. Благодаря най-сърдечно и се извинявам на госпожа Юрова, че я накарахме да чака. Okay, colleagues. Uh... И така, уважаеми колеги, нека да продължим. Виждате, че председателката се смени. За нас е удоволствие да приветстваме с добре дошла комисаря Йорова. Значи, чешки председател на заседанието, чешки комисар. Чудя се дали не трябва да минем на чешки, е, за да чуете този прекрасен език и да научите малко чешки. Това няма да се случи обаче. Госпожо комисар, благодаря за това, че приехте нашата покана. Очакваме да ни дадете актуална информация за това как тече работата по досиетата, които ни интересуват, какво сте ни предвидели за в бъдеще. Вие постоянно ни възлагате задачи, ние ги приемаме. Кажете ни малко повече. Добър ден, казва комисаря на полски. Много благодаря. И сега преминавам на английски. Всъщност, вие също ни възлагате много задачи, така че взаимно е това начинание и отношение. Уважаеми депутати, госпожо председател, уважаеми колеги, благодаря за това, че ни давате възможност да кажем какво правим относно ключовите за потребителите досиета. Политиката за потребителя е, е в центъра на нашата работа. Знаете, че ще има проверка на регулаторната пригодност, ще има политически тристранни диалози относно регламента за сътрудничеството в областта на защита на потребителите и е, ще има преговори относно цифровите договори. Ще говоря по тези досиета, но мога да отговоря на вашите въпроси, например, свързани с Volkswagen или пък е, двойните стандарти по отношение на храните мога да говоря и за възможността за средства за колективна правна защита в Европа. Ще говоря накратко, за да има повече възможности и повече време за задаване на въпроси. Относно така наречения рефит или проверка на регулаторната пригодност. Доклада ще се появи в края на май. Резултатите от него ще бъдат тясно свързани с оценката на директивата за правата на потребителите. Искам да благодаря на госпожа Вики Форти и на госпожа Евлин Гепхард за това, че активно участваха в срещата на върха за потребителите през октомври миналата година. Вашите изказвания дадоха тласък на дискусите и ги вдъхновиха. Освен това, по някакъв начин вие предсказахте резултатите от начинанието Рефит. Дебатите през октомври зададоха тона на заключенията, които ще се появят в оценката Рефит. Нека да кажа няколко думи сега за тази оценка за регулаторната пригодност Рефит. Тя потвърждава, че нашите правила, нашето законодателство в сферата на потребителите като цяло са добри. Когато се прилагат както трябва, съществуващите правила могат да се справят с проблемите на европейските потребители. Не на последно място на онлайн пазарите. Това се вижда по-конкретно от неотдавна получените резултати в рамките на координираните действия за мрежата за защита на потребителите и сътрудничеството в тази област. Виждаме напредък по две основни цели. На първо, да, на първо място да се увеличи доверието на потребителите, и на второ място да се насърчи вътрешния пазар. Европейските граждани ценят високо правата, които им дава европейското потребителско законодателство. Поне две трети от далите отговори на едно наше проучване казват, че Потребителските права, които им дават различните директиви, са важни фактори, когато те е, взимат решение какви стоки и услуги да купят. Въпреки това, още много може да се направи, особено що се отнася до повишаването на осведомеността за правилата, по-доброто изпълнение на законодателството и по-добрите възможности за правна защита. Това стана ясно и през октомври. Каза се, че това са основните сфери за променя. Трябва да ускорим нашата комуникационна дейност, като използваме кампанията за повишаване на осведомеността на потребителите, която протече от 2014 до 2016 година. Миналия месец дадохме ход на един пилотен проект, чиято цел е да повиши осведомеността и капацитета на национално ниво за обучение на МСП по европейско право на потребителите. Искам да благодаря на членовете на вашата комисия за участието в тази а, инициатива, този пилотен проект. Госпожа Катрин Стайлър даде ход на проекта, госпожа фон Турн Хойнштайн участва миналия месец в семинар по темата. Начинанието Рефит показва, че има нужда от известни промени в правилата и в законодателството, тъй като трябва да се откликне на промените в цифровата економика. Например, трябва да има по-голяма прозрачност, освен това начинанието Рефит е, трябва да се разгледа и в контекста на е, работата по альтернативното и онлайн разрешаването на спорове. В тази връзка комисията смята, че Средствата за колективна правна защита трябва да постигнат две важни цели. На първо място да има по-добър достъп до правосъдие, когато има ситуации на нанасене на масова вреда и защитата срещу злоупотребата с право. Няма да споменавам много конкретни случаи. Знаете за Volkswagen, за маменето на милиони души в Европа. Няма как да не спомена случая с Volkswagen. Този случай показа, че отделният човек трябва да има по-добри инструменти, с които да се защити. Защото сега виждаме, че големите стават все по-големи, а малките стават все по-малки. И ние трябва да действаме. Това е един от източниците на недоволство в нашите общества. Що се отнася до средствата за колективна правна защита, Оценката на комисията от тази година ще постави ударението върху това как държавите членки прилагат съответните принципи в своето национално законодателство. Освен това ще преценим дали има нужда от допълнителни стъпки на европейско ниво. Нека да заявя пределно ясно. Идеята е да имаме система в Европа, която да позволи бързо спиране на злоупотребите и освен това би трябвало да имаме добър достъп до правосъдие, особено в случаи, които засягат целия Европейски съюз, за да може нези, които са засегнати, да получат правна защита. Сега, регламента CPC или регламента за сътрудничеството в областта на защита на потребителите. Искам да благодаря на вашата комисия за подкрепата. Ние правим реформа. Искам да благодаря на докладчия госпожа Олга Сеналова за отличния доклад. Надявам се, че ще намерим добрите резултати, ще стигнем до добри резултати по време на политическите тристранни диалози, за да гарантираме, че ще има нови права, що се отнася до спирането на дейността на някои веб страници, възможността за компенсиране на потребителите, когато търговците носят отговорност за нарушенията и най-вече ролята на комисията да започва координирани действия в случай на цялостни и широко мащабни нарушения от европейско измерение. Няколко думи сега за предложенията, познати като цифрови договори. Те са много важни за цифровия единен пазар. Що се отнася до предложението за цифрово съдържание, съвета постигна напредък. Малтийското председателство иска да има общ подход, да се стигне до такъв подход през юни, а идното естонско председателство иска да постигне политическо споразумение по това досие. Би трябвало да продължим добрата работа и да запазим набраната скорост. Необходимо е да има пълна хармонизация и високо ниво на защита на потребителите. Бях в, а, а, и, в Талин а, миналия петък и разбрах, че естонското председателство иска да финализира работата по това досие. Що се отнася до предложението за онлайн продажбите на стоки, ролята на Европейския парламент е много важна, за да се постигне напредък. Бих искала да благодаря за последния дебат по темата в Страсбург. Там се видя какви са нашите намерения и какво смятаме относно развитието на това законодателство. Много е важно комисията да разбере какво смята Европейския парламент и какво се случва в парламента. Защото в крайна сметка искаме да има едно интелигентно, ефективно предложение, което да се надяваме ще доведе до пълна хармонизация на правилата за продажбата онлайн. Моите служби подпомагат заинтересованите страни в Европейския парламент относно оценката на въздействието на предложението за разширяването на приложното поле на така наречените офлайн продажби. Що се отнася до онлайн продажбите, в съвета предложението вече е отбелязало напредък и мисля, че ще има още по-голям напредък в идните няколко месеца. Това, що се отнася до така нареченото предложение за цифровото съдържание. Част от компромисите, които в момента се обсъждат точно за това предложение, биха могли да се приложат и в рамките на проекта за онлайн продажбите на стоки. Тук трябва да спомена механизмите за защита. Няколко думи за дебата в Европейския парламент относно трейността на стоките. Това е много важна цел за комисията и аз съм готова да работя за намиране на решение на проблемите. Моето послание днес към вас е кратко и ясно. Аз съм напълно съгласна с всички усилия с цел да се гарантира гарантира провеждането на задълбочен дебат и с цел да се вземат информирани решения. В същото време смятам, че е много важно да не се поставя на риск графика на работата. Трябва да изпълним целта да имаме споразумение за предложението за цифровото съдържание – по време на естонското председателство. Уважаеми депутати, очаквам с нетърпение днешния дебат и искам да чуя какво смятате вие по всички тези въпроси, както и по други теми, свързани с потребителите. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Започваме с координаторите или с въпроси от страна на хора, които заместват координаторите. Ружа. Много благодаря, Тита. Благодаря ви, госпожо комисар. Ще говоря на полски, защото госпожа комисар разбира, както вече стана ясно, много добре полски. Въпросът ми е следният. Това е нещо, за което не казахте във вашето изложение. Преди една година имаше извънсъдебно разрешаване на спор, свързан с покупки в интернет. Тогава ви обещахте, че след една година ще получим доклад от Европейската комисия. Обаче за сега не сме получили този доклад. Дали той се подготвя в момента и дали ще го видим? Това са моите въпроси. Някои от нещата, които се решават извън съда във връзка с тази платформа, в някои от случаите виждаме, че няма продължение. Защо? Може би това е защото предприятията не прибягват към извън съдебното решение на споровете или може би предприятията могат пряко да сключат споразумения с потребителите, които подават жалби срещу тях и т.е. никакви съдебни действия не се предприемат. Още един въпрос, от който ще се заинтересува и госпожа Зенхалова. Въпросът е за разликата в продуктите с една марка, но с различно качество. Това вежи за хранителните продукти, различни продукти от битовата химия, най-вече прахове за пране. Ние Знаем, че има разлика в продуктите, независимо от една и съща марка, която те носят, която от една и съща фирма, която ги произвежда една и съща фирма и бяха направени проверки и има един прах за пране, за който е доказано това, че качеството е различно. Словакия беше първата държава, която постави този въпрос. Призовавам ви, госпожо комисаря, надявам се, че говоря от името на всички колеги и искам да ви помоля вие лично, госпожо комисар и Европейската комисия да подкрепите нашия пилотен проект. Съвсем накратко, госпожа комисар, има и други изказвания. Искам да посоча, че скандала с Volkswagen показа не само, че има голяма празнота в е, контролната система, но и недостатъчна защита на потребителите в Европа. Ние видяхме в САЩ е, потребителите бяха обещетени и наистина е ужасно, че в Европа няма механизъм, който да позволява внасянето на колективни искове, не само срещу е, Volkswagen, но и срещу всички онези предприятия, които тормозят европейския потребител. Аз мисля, че всичко е добре, всичко останало е добре, обаче когато става дума за защита на потребителите е необходима възможност за правни действия е, като потребители и то да можем да реагираме във всички случаи, в които потребителите се чувстват застрашени от действия на предприятията. И сега мисля, че трябва да оставя останалите колеги да вземат думата. Благодаря, няма никой от ЕКАРЕ. От името на АЛДЕ госпожо комисар, ще подкрепя като цяло преждеговорившите наистина тази сутрин. Одобрихме предложение от Олга Ружа и от мен да се продължи разследването за двойните стандарти при качеството на продуктите, продавани в Европа. Вие сте сама от Чешката република. Знаете, че това е много деликатен въпрос, който предизвиква много загриженост от гражданите на Словакия, Чешката република, Польша и други държави. Какво се прави? Води ли се разследване? Вторият ми въпрос е за Volkswagen. Отново за пореден път получих въпрос от чешките журналисти тази сутрин. Те казаха, добре, по време на последното пленарно заседание парламентът одобри резолюция и в нея се казваше, че трябва да бъдат обещетени европейските потребители. Но какво още прави Европейския съюз, Европейската комисия за потребители? Така, какво още? Но много ви благодаря за вашата категорична позиция по този въпрос. Вие бяхте много ясна и пред медиите, за което ви благодаря. Последния въпрос за цифровите договори. Отново виждаме, че нещата се удължават твърде много кога ще има наистина реално предложение за продуктите, също така за предложението за проверка на пригодност на законодателството, кога ще има готовност. Не виждам никой от ГУЕ, затова давам думата на Зелените. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо комисар. Имам три въпроса. Първо по сътрудничеството за защита на потребителите. Вие вече говорихте за обещетенията за потребителите. Надявам се, че парламентът, съвета, комисията могат да работят заедно, за да може съвета да бъде убеден по този въпрос. Загрижена съм и от различията в подхода на институциите по въпроса на временното прекратяване на дейността на сайтовете. Ние в парламента придаваме голямо значение на основните права. Ние искаме предимно да бъдат насочени действият на регулатора спрямо нези, които предлагат поддържане на серверите и сайтовете. Не знаете, че съдът се произнесе в полза на проверка на помещението, но също така и временно замразяване на сайтовете по цифровите договори. Ние не сме гласували все още парламента по този въпрос, но има широка съгласие, че имаме нужда от обективни критерии за съответствието. Не е достатъчно продавачите да могат да пишат каквото си поискат, що се отнася до услугите и след като потребителят е съгласен, услугата да се смята в съответствие. Особено ако ще се стремим към пълна хармонизация, както и вие искате, това трябва е, в крайна сметка да гарантираме високи стандарти за потребителите и съм загрижена от предлаганата иерархия от средства за защита, защото в интернет много често извършват малки покупки, плащат се малки суми, например едно евро, за да се закупи един файл в формата MP3. Тоест, много потребители, разбира се, бих съгласили да имат някакво заместване или ремонт, ако това се предложи като вариант, за сигнализиране за нередностите. Смятам, че скандал с Volkswagen би могъл да се разкрие по-рано, ако имахме достатъчна защита на лицата, сигнализиращи за нередностите. И ние получихме потвърждение за това на изслушванията, организирани от нашата комисия. Какво ще направи комисията тази година, за да бъдат защитени лицата, сигнализиращи за нередностите? И по какъв начин тази тематика ще се впише в цялостната политика на Европейския съюз? и на Европейската комисия. И сега, ако госпожа комисар позволи, ще, още ще дадем думата на още три моратори. Люси Андерсън. Благодаря ви, госпожо комисар. Искам да ви попитам за продажбата на стоки в интернет. Искам да подчертая, както и вие казахте, че има много въпроси, които трябва да бъдат решени, ако искаме да се продават стоки в цели Европейски съюз. От гледна точка на хармонизацията, каквото и да е равнището на хармонизацията, на практика правната сигурност е също толкова важна за потребителите и предприятията, тъй като те трябва да знаят какви са техните права. Аз съм докладчик сянк от моята политическа група по това предложение. В член 17 е по-специално се говори за гарантиране на съответствие с директивата и информиране на потребителите, за да могат те да упражняват правата си. И се връщам към въпроса за Дизелгейт. Когато говорим за правата на потребителите в подобни обстоятелства, трябва да имаме правни механизми, които да позволят повече хора да могат чрез своите представители или чрез обединения да подават колективни искове. Това се случва в САЩ, например. Така че трябва да помислим как по един разумен, необременителен начин да позволим хората да изискват изпълнение и гарантиране на техните права. Благодаря, госпожа Зенхалова. Благодаря ви, госпожо комисар имам един проблем, защото някои от моите колеги вече казаха това, за което исках аз да говоря. Но тъй като съм докладчик по регламента за сътрудничество в областта на защита на потребителите, искам да кажа, че вече сме започнали тази седмица тристранните срещи. Започнахме преговори със съвета по някои теми, включени в доклада, който беше одобрен и то с голямо мнозинство в нашата парламентарна комисия. Аз имам много категорична, силна позиция и надявам се, че вие ще ни подкрепите. Надявам се, че заедно с вас ще успеем да убедим съвета, например, що се отнася до колективните искове. Сега по въпроса за двойните стандарти при качеството на продуктите, продавани в различни държави и членки. В резолюцията на Европейския парламент от 2013 година Европейската комисия се призовава да извърши много подробно проучване на пазара, което да потвърди или опровергае резултатите, свързани с качеството на хранителните и нехранителните продукти. Затова наистина смятам, че е много важно, че нашата парламентарна комисия подкрепи идеята за пилотен проект. Надявам се, че и вие ще подкрепите нашата позиция и че въпросът ще бъде решен съвсем скоро така че да можем най-сетне да започнем да извършваме наблюдение на пазара. Лично смятам, че не трябва да пренебрегваме тези въпроси, защото става дума в крайна сметка за доверието към Европейския съюз, към функционирането на вътрешния му пазар и довери към това, че всички наши граждани са равнопоставени, се разглеждат като равнопоставени. Затова се радвам, че започнахме най-сетне, говорим по тази тема и че тази тема се ползва с, с значителна подкрепа. Евелин Гепхард, благодаря госпожо председател, благодаря госпожа Юрова за направеното от вас изказване. Искам да изкажа благодарност и за срещата, която имахме в среща. Тази среща даде възможност да се решат някои проблеми, така както успях да видя днес на обяд в срещата с колегата съдокладчик. Аз съм сигурна, че не можем да направим абсолютно всичко, което сме запланували тази година, така че да приключим преговорите с съвета. Има неотложни проблеми, които имаме в договорното право и е, те са свързани с е, цифровия пазар. Тук са ни необходими решения и не трябва да ги отлагаме. Аз се радвам много да чуя, че вие сте толкова открита към идеята за дискусия по лайфспен, защото в действителност аз не съм доволна от сега действащите правила. Аз не мога да си представя да имам същия гаранционен срок за моята перална машина и за моя моята химикалка, да речем. Това са неща, които трябва да се знаят от е, самото начало. Това са е, продукти с различни жизнени цикли и в сферата на е, цифровото съдържание това също играе някаква роля. Смятам, че е много положителен факта, че желаете да участвате в намирането на решение, което се надявам, че ще бъде положително. Друго нещо, което според мен е положително във вашето изказване, е, нов е, нова тенденция, нов пове от Европейската комисия, Дизелгейт или скандал с Volkswagen, въпреки че не само Volkswagen беше замесен в този скандал, е, всъщност се свързва с е, правната защита на потребителите и тази правна защита е организирана по различен начин в Европейския съюз. Има държави, в които потребителите изобщо нямат средства да защитават е, правата си да речем, при покупка на автомобил на дадена стойност, за да дадем европейски отговор на този проблем и също така, за да си помислим как можем да инсталираме колективна правна защита, именно по такива теми, които е, са е, важни в световен мащаб. Например, като си помисля как бяха обещетени гражданите на САЩ, някои от нашите граждани просто си тръгнаха с празни ръце. Това е незадоволително и тук трябва да дадем един общ отговор. Това е ясно. В последния мандат ние като политическа група поставихме това искане. Получихме ясен отговор не от Европейската комисия. Вие сега казвате, че трябва да проучим нещата. Това за мен е на напредък и се надявам, че накрая ще имаме положителен резултат. Благодаря. Thank you very much. Много благодаря, госпожо комисар. Чухме много, много изказвания, вие чухте много изказвания, много въпроси. Имате сега думата. Много благодаря, дами и господа. Благодаря за вашите въпроси, изказвания. Наистина много съм вдъхновена от това, което чух. Ще започна с отговора към госпожа Гебхард. Трябва да помислим, ако разглеждате това като нещо положително, аз много се радвам. Извинете малко, съм скептично настроено, но когато се казва трябва да се разглежда този въпрос, аз винаги си мисля за план, който да предвижда разумно време, за да може да се знае как да се продължи работата. И разбира се, това въжи за предложението за колективните искове. Ще започна с альтернативното решаване на споровете. Знаете, че Срокът за изпълнение беше миналата година през февруари. Дори преди този крайен срок аз исках да извърша значителна дейност в Европейския съюз, като говоря за системната, за альтернативното или извънсъдебно решаване на споровете, за да се насърчат хората да използват тази система, защото хората наистина много купуват стоки онлайн, но ме убедиха да не го правят, защото ми казаха, че на нивото на държавите членки има много проблеми от гледна точка на техническата готовност да се започне използването на тази система. Продължаваме да имаме забавяне и технически проблеми в редица държави членки. Нямам намерение да ги посочвам с пръста но водя обсъждане с съответните министерства, които отговарят за тази тематика и се стремя да ги убедя да влязат в съответствие с тази система, защото извън съдебното решаване на спорове като система е една общоевропейска система и ако някои брънки от тази система, отделни министерства, отделни компетентни органи в държавите членки не работят добре, това срива цялата система. За това продължавам да настоявам и разбира се, при първа възможност ще се срещна с вас, за да ви предоставя, надявам се, по-положителни новини. Но по това как работи системата, нямам в момента конкретни числа, но системата е, се разраства, използва се повече, както и вие казахте, хората пряко влизат в контакт с търговците и те не използват пълноценно системата за извънсъдебно решаване на спорове, Всъщност няма нищо лошо в това, но ние създадохме тази система хората да имат по-добро средство и по-бързо средство за защита, защото 75% от хората просто се отказват. Ако те купуват нещо, което не работи, те просто се отказват да действат, защото те смятат, че много време и пари ще им отнеме да потърсят средство за защита. Затова ние се надяваме, че извън съдебното решаване на споровете ще може да преодолее тези психологически задръжки, които имат хората, особено когато става дума за трансгранични спорове. Като цяло положително съм настроена, що се отнася до финализирането на системата своевременно. Надявам се да мога да ви съобщя нещо положително до коледа 2017 година. Длъжни сме да направим нещо, длъжни сме да покажем на хората, че Европейския съюз може да предложи нещо реално на всеки потребител, че не става дума само за високопарни думи, за ново законодателство. Хората трябва да видят нещо, което могат да усетят по джобовете си и да си възвърнат доверието към Европейския съюз. За качеството на хранителните продукти, продукти от битовата химия. Имаше няколко въпроса. Не бях тук, когато вие приехте вашата резолюция, но разбира се, това не е оправдание. Аз участвах в търсенето на решение на този проблем – това беше включено в програмата за опазване на здравето и качеството на храните. Защото нямаме факти, че по-низкото качество на продуктите вреди на здравето. За нас малко да кажа, за съжаление, защото бихме искали да имаме доказателства, които да ни позволят да действаме срещу това явление. Що се отнася до качеството на продуктите? Ние нямаме технически стандарти, които биха казали, че нотела трябва да има такъв и такъв състав. Нямаме такива стандарти. Затова аз се включих в тази дейност и госпожа Зенхалова не е съгласна с мен. Нямаме технически стандарти за всяка марка. Извинете, нека госпожа комисар да приключи и след това ще може да се изкажете. Аз разглеждах този въпрос като въпрос на защита на потребители, т.е. влизаш в моя портфел. Аз разглеждах този въпрос от гледна точка на един европейски пазар. Когато паднаха границите, се оказахме в ситуация, когато под една и съща марка се продават продукти с различно качество. И аз разглеждам това като нелоялна търговска практика. И това е моето правно основание. Мисля си, че то е доста солидно и това ми дава повече възможности, отколкото на моите колеги, които се занимават с продоволствената безопасност и опазването на здравето. Заявих на министрите на селското стопанство, че ще съберем данни от органите за защита на потребителите. Обърнах се с такава молба към тези органи – и до края на април, след броени дни, изтича крайния срок за събиране на данни. И чух първоначалната реакция на колегите от органите за защита на потребителите. Те казват, че това е проблем на източна Европа. Може би проблем трябва да сложа в кавички. Това се доказва от факти, от данни, които събираме Бих искала да благодаря на Олга Сенхалова за провеждане на проучване преди това и предоставена друга информация и материали, които използваме, за да можем да попълним всички елементи в мозайката, но наистина знаем, че явлението съществува. И аз съм убеден, че трябва тази практика да се прекрати, защото имаме не само двойни стандарти за продуктите, но имаме двойни стандарти за потребителите. Не мога да търпя това. Трябва да променим тази ситуация. Така че през юни ще срещна с групата на високо ниво, която се занимава с въпросите на веригата за производство на хранителни продукти. Ще ги информирам за ситуацията и ще постигнем съгласие за по-нататъчната ни работа. Мисля си, че моментът е подходящ, след като сме анализирали всичко, включително и доказателства. Мисля си, че това е подходящия момент на националните органи защита на потребителите да водя диалог със своите колеги в други държави за качеството на продуктите и да се започне съгласувана дейност. Не говоря за ново законодателство, говоря за по-добро прилагане на законодателството въз основа на ясно, недвусмислено анализиране на правото. Комисията смята, че това е нелоялна търговска практика и възоснова на това и на правния анализ ние трябва да започнем да действаме. Аз говоря за себе си и ще бъда много активна в тази сфера. Планирам да установя контакт с някои от търговците, които имат такива продукти с двоен стандарт на качеството, в зависимост от това къде те се продават, в кои държави. И трябва да окажем натиск трябва да повишим осъзнаването и на самите потребители, защото в някои държави членки потребителите не използват своята мощ. Например, те не спират да купуват някои продукти. Затова трябва потребители добре да са информирани кои продукти влизат в категорията продукти с по-низко качество – вече установих контакт с някои технологични дружества, защото трябва да има технологии, които позволят да се установят тези продукти с двойно качество с използване на приложения, качени на мобилни телефони, чрез четене на баркодове. Трябва да се намерят новаторски начини хората са информирани за това, кои продукти следва да не се купуват от тях, защото става дума за поведението на потребителите. Извинете, наистина доста съм емоционална, когато става дума за това, но наистина искам да предложа някои резултати и то в сравнително кратки срокове. Господин Данте попита за Volkswagen. Бяха зададени въпроси и от други хора по тази тема. Разликата между САЩ и ЕС е удивителна. Много неприятно бях изненадан от този случай. Изненадах се от нашето положение, от факта, че не можем да действаме на европейско ниво. Дита попита какво да правим от тук нататък. Тук мога да кажа нещо малко по-ясно. Трябва познатото законодателство за сътрудничеството в областта на защитата на потребителите да бъде наистина прието и приложено. Олга Сеналова, знаете, работи по този въпрос. Аз на заседанието на съвета казах, че ще бъдем категорични, трябва да бъдем много строги предлагаме и инструменти за това как да се справим с нанасенето на масови щети, щети на много хора. По случая Volkswagen ние ще продължим да настояваме за нефинансови компенсации. Миналата година през септември се говори за компенсации под формата на увеличаване на гаранционния период. Volkswagen обеща да ремонтира засегнатите автомобили, да ремонтира 85% от засегнатите автомобили до есента на тази година. Но аз съм скептично настроен относно ремонта на тези автомобили. Може ремонта да доведе до промяна в техническите характеристики и в потреблението на съответния автомобил. Ето защо трябва да може потребителите да имат е, по-дълъг период на гаранция след осъществяването на ремонта, за да може в случай, че се случи нещо лошо, в случай, че има отрицателно въздействие върху колата, те да получат някаква защита. Ще настоявам за нещо подобно. Естествено, моите правни правомощия не са особено големи в това отношение. Ето защо аз настоявам на разговора с организациите на защита на потребителите. Работим за започване на координирани действия и искаме да предприемем максимално много стъпки на ниво държава членка в рамките на юрисдикцията на всеки един отделен орган за защита на потребителите. Трябва да кажа, че нашата система обаче е изключително раздробена. Националните органи за защита на потребителите не са еднакво властени да действат в подобни ситуации. И ето защо ние искаме да променим нещата чрез този регламент, познат като CPC. Ще продължим да работим по темата и чрез начинанието за оценяване пригодността на законодателството, познато като РЕФИТ и чрез мерките в рамките на колективната правна защита за потребителите. Що се отнася до нея, ние трябва да направим точен анализ на онези инструменти в онези държави членки, които вече съществуват. Можем да предвидим нещо подобно, казвам подобно на американската система за е, колективна правна защита. За мен обаче тя е насочена по-скоро към големите компании. Ние искаме нашето законодателно предложение да е такова, че то да съдържа необходими механизми за защита срещу злоупотреба с право. Предложението за колективна правна защита, ако въобще се появи, ще се появи вследствие на обстойна оценка. Отново казвам, ако се появи това предложение изобщо, надявам се, че то ще се появи рано в началото на следващата година. Какво не съм засегнала? Цифровите договори за стоките. Знаем къде е проблема. Ние предложихме пълна хармонизация относно покупките по интернет – Опитваме се да премахнем административните пречки между държавите членки чрез въвеждане на единен режим за целия европейски цифров единен пазар. Нашето предложение е основателно. Не може на онлайн пазарите да има граници. Това е много важно и в рамките на стратегията за цифроведенен пазар. Знаете, че тя е един от нашите приоритети. Нашето предложение показа обаче, че до известна степен ние намаляваме защита на потребителите в няколко държави членки. И вие справо казвате, че това трябва да се обмисли. Много добре, да се премисли и промени. За покупките по интернет аз е, бях за една подобна система, независимо, че ставаше дума за намаляване на защита на потребителите в някои държави членки, много малко на брой са те. По отношение на покупките извън интернет, нека да съм пределно откровена. Не си представям да има пълна хармонизация на гаранционните срокове, на всички режими за защита. Не мога да си представя подобно зачитане и подобно увеличаване на правата на, на потребителите. Не мога да отида в Ирландия и да кажа на госпожа Оконал, например, че аз като комисар ще намаля защитата на нейните собствени потребители. Няма да го направя. Ние ще се опитаме да внесем известна хармонизация в онлайн продажбите и продажбите извън интернет, но трябва да намерим точното решение, за да отчетем позицията на тези, които вече имат по-високо ниво на защита. Ето защо трябва да сме особено предпазливи. Относно сроковете. Трябва да действаме бързо. Ще изчакаме резултатите от проучването за треността на стоките. Аз не съм срещу иновациите, напротив, проявявам голям интерес към тези резултати от проучването. Но в същото време бих искала производителите да се радват на простота. би трябвало да няма пречки пред търговците. Това са моите водещи принципи и ето защо ние трябва да работим възоснова на тези принципи. Съвсем се обърках сега. Госпожа Реда, казвате да убедим съвета. Ами добре, нека да убедим съвета, че сътрудничеството в областта на защита на потребителите си заслужава. Нека да кажа откровено. Без да имаме правомощия да започнем действия, ако има ако има нарушение на правата на, на потребителите на широка основа, ще е много трудно да постигнем каквото и да било. Ето защо ние ще пледираме за нещо подобно. А по отношение на цифровото съдържание, сигурна съм, че работим в правилната посока. Трябва да уточним критериите за обективно и субективно съответствие. Би трябвало да се подчиняваме на стандартите, подчиняваме на стандартите за защита. Мисля, че е добре да имаме една много бърза процедура и едно много бързо преминаване от първото към второто ниво. Първото ниво е замяната или ремонта, а второто ниво а, вече а, връщането на средствата. В съвета има много коментари по този въпрос. Подаването на сигнали за нарушения е много сложна тема. Нека да не забравяме, че има много различни въпроси, които трябва да намерят своето решение на ниво Европейски съюз е по-трудно, отколкото на ниво държава членка. Това го знам много добре. Разговаряхме много подробно с Министерствата на правосъдието. Всяка държава членка предвижда някакво ниво за, на защита за подаващите сигнали за нарушения. Много трудно обаче да се направи разлика между това дали съответното лице е герой или престъпник кой действа от добра воля. Това ни го казват повечето държави, това е проблема за тях. Ето защо ние трябва да положим усилия в тази посока. Работим по проучване, което ще ни даде отговор на въпроса дали може да има законодателство в Европейския съюз. Гледаме отраслите, където вече има подобно законодателство. Има отрасли, където има хармонизация за защитата на подаващите сигнали е, за нарушения в Европейския съюз. Е, в предложението за Европейска прокуратура също има елементи свързани с е, защитата на подаващите сигнали за нарушения. Във второто полугодие на тази година ще ви кажа какви ще бъдат допълнителните стъпки в тази посока. Ако имате някакви идеи, ние винаги сме готови да ги чуем защото тази тема е от съществено значение. Онлайн и офлайн. Продажбите, вече говорих за тях. Пилотните проекти относно различните стандарти за съставки и качество на храните. Да, подкрепяме пилотния проект, той ще хвърли светлина върху мащабите на проблема. Нямаме определение за това доколко е голям проблема. Нямаме определение за географското разпространение на проблема. Нямаме каквото и да било определение. Трябва да започнем с събиране на данните. И госпожа Гепхарт, започнах с нея и ще приключа с нея. Тази година искаме да приключим преговорите в съвета относно предложението за цифровите договори. Очевидно е, че ще се работи по-бързо по цифровото съдържание. Да, искаме законодателството да е под формата на пакет, но ако чакаме да се постигне споразумение по втория елемент, ще забавим предложението за цифровото съдържание. Надяваме се, че на ниво съвет ще се постигне споразумение за съдържанието през юни. вероятно ще има ориентационен политически дебат относно продажбата по интернет на стоки. Този дебат вероятно ще бъде по време на естонското председателство. Ще се говори за трайността на стоките, ще се проучва мнението на различните политически групи относно правната помощ. Благодаря ви за онова, което казахте. Ще разгледаме вашето предложение. Що се отнася до колективната правна защита и евентуалното предложение в тази връзка, трябва да видим дали то ще бъде с стеснен характер или ще бъде с много отворен характер, хоризонтално. Трябва да видим дали предложението, което ще направим, ще бъде релевантно за хората. Дали хората ще трябва да се организират сами, за да получат е, правна защита или ще трябва да преминават през е, предварително одобрени органи ние обмисляме възможността да използваме не само съдебни процедури, но и альтернативни механизми за разрешаване на спорове. Мисля, че би трябвало да намалим бремето за съдилищата в Европейския съюз. Сега се изказвам като комисар и от областта на правосъдието. Знаете, че тази тема е много важна за нас. Благодаря. Вие сте комисари в областта на равенството на половете и вероятно сте видяла, че в залата в момента има повече уважаеми а, депутати от женски пол, отколкото от мъжки пол. А, знам, че има колеги, които искат да кажат още нещо, обаче закъсняваме. Ружа, искаш ли да кажеш нещо? Вие отговорихте. Искам да кажа нещо за темата, по която работи Олга. Става дума за стоките с различен състав в Европа. В повечето нови държави членки се продават продукти, които присъстват и на западните пазари, но са с различен състав. Не можем да допускаме този феномен да се разпространява върху всички типове продукти и на всички пазари. Ако трябва да се изразя откровено, подобни практики са си чиста измама, когато става дума за един и същи продукт. Благодаря за вашите усилия, ще ви помагаме доколкото можем. Благодаря. Юлия, и ти искаш да кажеш нещо. Нека да спомена, че зелените са предложили проект на директива за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности. Много е важно комисията да направи проект за законодателство. Проучването е първа стъпка в правилната посока. Когато говорихме в пленарна зала, имаше единодушна подкрепа от всички партии за хоризонтален а, инструмент. Госпожо комисар, последни думи. Ще работим по вашето предложение. Очевидно е, че ще използваме всички източници. Много е важно да направим точното предложение. А, по отношение на двойните стандарти за храните, готови сме и да ни се присмиват. Много хора вече ми казаха, че решавате, например, проблема с пръстовите отпечатъци, а Европейския съюз имам други проблеми. Аз винаги казвам на подобни коментари, не, основният проблем е с доверието на хората и хората трябва да знаят, че Европейския съюз е на тяхна страна. Ето защо трябва да внасяме контраргументи срещу подобни осмивания. Благодаря, госпожо комисар. Когато става дума за несъответствието в хранителния състав на определени продукти, трябва да имаме проучване, трябва да видим резултатите от различните проучвания и тогава ще разговаряме с вас още веднъж и ще ви кажем какво очакваме да направите. Благодаря за това, че отделихте от времето си, госпожо комисар. Благодаря за това, че ни разказахте по какви проекти работите и какво предстои в бъдеще. Благодаря ви още веднъж. Така приключваме редовното заседание на комисията и сега ще продължим с